В, както и координирането на научно-изследователската дейност. Обсъдихме възможностите за прилагането на подхода отгоре надолу с оглед на обмен на опит и координация. Topics, um, they have required further development. По тези теми парламентът трябва да продължи работа. Изготвили сме документи, в които излагаме контекста. Целта на тези документи е и да доизясним позицията, която изразихме по време на гласуването през ноември миналата година. По време на тристранните разговори все още не сме обсъдили въпроса за бюджета. Докладчиците и докладчиците в сянка, както и повечето ни колеги, са разочаровани от резултатите постигнати във връзка с многогодишната финансова рамка. Трябва да се стремим към укрепване на програмата Хоризонт 2020, така че тя действително да допринесе за, за растежа и заетостта. До момента не са предвидени конкретни цифри за Хоризонт 2020. Предвидени са конкретни бюджетни кредити за някои от програмите по функция 1А, но не е направено разделение между Хоризонт 2020, Еразъм и Косме. Към момента все още нямаме конкретни цифри за хоризонт 2020. Очаква се да се заделят между 71 и 74 милиарда, в зависимост от метода за изчисляване на кредитите, който ще бъде приложен. Ние обаче се надяваме в резултат от преговорите да бъде предвидена по-висока сума, сума, която да отговаря на амбициозните цели, залегнали в програмата. Надяваме се, че за тази програма ще бъдат заделени адекватни средства. Благодаря на Мария. Думата има Иво Белет за добива на газ и нефт в открито море. Благодаря, ще се опитам да съм колкото се може по-кратък. Постигнахме принципно споразумение, успяхме да гарантираме и широка подкрепа на ниво съвет по време на процедурата на първо четене. Госпожо председател, благодаря ви за чудесната работа, която свършихте, когато председателствахте последното заседание. Предложението за регламент прерастна в предложение за директива, нещо, което никак не е маловажно. Отстоявахме също така и идеята за гарантиране на независимост на компетентните органи. Това е от особено голямо значение на, за парламента, тъй като гарантира разделение между административните органи, отговарящи за безопасността и екологичните показатели и онези административни органи на национално равнище, които отговарят за економическия аспект и по-точно за приходите. Смятаме, че компромисът в настоящия си вариант гарантира това разделение. Това е много важен елемент от предложението за директива. Друг важен елемент е свързан с процедурата по издаване на разрешителни. на дружествата, кандидатстващи за разрешително за добив на нефти и газ в открито море. Всички дружества, които кандидатстват за такова разрешително, преди да започнат съответната дейност, трябва да предоставят доказателства за това, че разполагат с достатъчно средства, за да поемат отговорността за евентуални економически или екологични щети. Нека също така опомена, че настоящото предложение за директива включва в приложното си поле всички държави членки. Говори се за държави без излъз на море, като Люксембург или Австрия, с аргумента, че те не би трябвало да попадат в приложното поле на текста. Но трябва да вземем предвид, че някои дружества имат седалища в тези държави, дружества, извършващи добив на нефт и газ в открито море. Ето защо приложното поле на текста трябва да е формулирано така, че в него да попадат и държавите без излъз на море. За тях, разбира се, следва да въжат само минимални изисквания. И на последно място, но не и по значение, е наказателната отговорност – това е един въпрос много важен за парламента. До края на 2014 година комисията ще проучи въпроса за това доколко е целесъобразно да се приложи директивата за наказателната отговорност. Това бе компромисът, за който се споразумяхме. Нашата първоначална цел беше по-амбициозна. И последният въпрос е свързан с сроковете за въвеждане на текста в националното законодателство. Парламентът предложи малко по-кратък срок. Мисля, че въпреки това дружествата ще имат възможност да приложат разпоредбите. Това бе всичко от моя страна за постигнатия компромис. Обедени сме, че той ще бъде подкрепен от членовете на нашата комисия. Благодаря. Благодаря за тази информация. И така, девета точка от дневния ред е отложена, както вече съобщихме. Това е размяна на мнение с Ан Дженсен. 20, заседанието на 24 и 25 отлагаме тази точка. И а, а сега закриваме заседанието. Ще заседаваме отново утре в 9 за ранта, а заседанието на координаторите ще започне с около час в 5 и половина. Значи координаторите от 5 и половина, а ние заседаваме утре заран от 9.